конкурентоспособна, екологична и която да включва младите хора. Благодаря, госпожо комисар. Дебатите приключиха. Гласуването е утре в 12 часа. Следващото заседание е утре, вторник, 18 януари от 9 до 1 и след това има следобедно заседание. Сесията приключи. Имате необходимата информация на вебсайта на парламента. Лека нощ на всички!